И така, първия докладчик е тук, така че е добре да започваме с сесията. Говоря за 15-та точка. Тя е първата в следобедното заседание. Това е Мирослав Миколашик и неговия доклад за 2010 година относно изпълнението на програмите на политиката за сближаване за периода 2007-2013. Господин Мило... Миколашик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за встъпителните думи. Дами и господа, скъпи колеги. To be a rapporteur Радвам се, че съм докладчик по този стратегически доклад за 2010 година по отношение на изпълнението на програмите на политиката за сближаване 2007-2013 година. Този доклад е третият в поредица от доклади, а в същото време трябва да кажа, че първия беше прият по време на шестото законодателно събрание. Публикуването на съобщението от страна на комисията озаглавено Кохезионна политика, стратегическо становище 2007-2013 за прилагане и изпълнение на програмите през същия период, затварям кавичките, ни дава доказателства за резултатите, прилагането на политиката по сближаване в програмния период 2007-2013. Един първи анализ на прилагането на оперативните програми би могъл най-накрая да бъде извършен. Смятам, че стратегическите доклади са изключително ценни източници на информация. От тях извличаме полки относно политиката, тъй като те разчитат на препоръките за подобрения, отправени от местните и регионални власти. Освен това, смятам, че препоръките от този стратегически доклад ще съставляват е, един голям принос при подготовката на националните референтни рамки. Най-добрите практики трябва да бъдат е, разпространявани, а грешките от миналото да бъдат избягвани. Докладът на Европейския парламент също ще анализира как правя своя избор държавите членки по отношение на приоритетите за разходване на средства. Специално отношение ще бъде взето по регионалното, е, различното, извинете, регионално развитие, за да може то да бъде хармонизиране. Но трябва да се измери истинската стойност на кохезионната политика посредством резултатите, както и въздействието на регионално и европейско ниво. И така мога да кажа основните термини, с които ще се ползвам. Дълновиден анализ. Най-вече. Защото смятам, че този доклад всъщност ще бъде един ценен принос към дебата за бъдещето на кохезионната политика в Европейския съюз. Сега няколко думи за доклада. Докладът ще бъде разработен на базата на два документа. Първо това съобщение на комисията към Европейския парламент, съвета и Сметната палата, което се нарича Кохезионна политика, стратегически доклад 2010 е, година относно изпълнение на програмите на политиката за сближаване на периода 2007-2013. И на второ място работен документ на Европейската комисия, който съпътства това съобщение. В работния документ, който ще обсъдим днес, всъщност съм очертал обхватът на доклада за прилагане, където са записани различните хипотези, както и се предлагат основните въпроси, които би трябвало да бъдат анализирани. Докато разработвах доклада, ще се движа по модела на други такива доклади преди мен и ще видя дали законодателството всъщност се прилага надлежно от държавите членки, за да видим начина по който самите държави членки са разбрали стратегическите насоки на общността при прилагане на националните е, референтни рамки и оперативни програми. Uh, Трета част. Значимост на доклада. Прилагането на стратегиите и оперативните програми от държавите членки за 2007-2013 е много важно. Вече са подбрани много проекти. Смятам, че този анализ на настоящото ниво на прилагане и изпълнение на програмите, съфинансирани от структурните фондове 2007-2013, е изключително важно за туризма. Първо, ще се създаде един общ поглед върху конкретното положение след 18 месеца прилагане, като се направи оценка на прилаганите стратегии и напредъка по определените цели. На второ място има една практическа потребност да се открият често появяващите се грешки и там, където са необходими реформи, за да се очертаят най-добрите е, практики, които ще помогнат на останалите за тяхната ефективност и ефикасност. Финансовата криза, последващия економически срив и преговорите за бъдещия програмен период всъщност са допълнителни причини, поради които този доклад е изключително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 Освен това, бих искал да подчертая, че докладът ще анализира настоящото изпълнение на програмите, но той ще включва и един подход, който ще гледа напред във времето. Докладът ще съставлява всъщност една положителна стъпка напред. За това всички препоръки, които целят подобряването на изпълнението в сегашния програмен период на програмите и проектите, както и в периода след 2013 в необходимата архитектура, трябва да бъде изготвен изготвен. Първата част, която искам да изложа пред вас, е работна хипотеза. Имайки предвид доказателствата, кохезионната политика показва или доказва своето значение, тъй като тя допринася за подобряване на социално-економическата среда и, разбира се, има присъща хетерогенност на ниво държави и региони. След като изгледах, разгледах необходимите документи, аз мятам, че трябва да се засилят действията по изпълнението на прилагането, да се избегнат прекомерни закъснения, гарантиране на по-добра финансова дисциплина, подобряване на взаимодействието с други политики на ЕС. Creating synergies. Създаване на взаимодействие и избягване на разпръскване на ресурсите в секторните политики. Мониторинг, оценка на най-добра практика и така нататък. Работна методология. Идеята ми е предложния документ да започне един дебат с Комисията по регионално развитие. Моята позиция може да се смята за първоначална и всички съответни аспекти ще бъдат допълнително доразвити и разширени в проекто доклада, който мисля, че ще представя пред вас около 11 януари. Освен това искам да работя двустранно или многостранно, но в тясно сътрудничество с вас. И, уважаеми колеги, искам да подчертая, че много ми се иска да имам отлично сътрудничество с докладчиците в Сянка, както и с а, докладчика на становището по доклада. Ще организирам съвсем скоро едно заседание с а, докладчиците в Сянка, за да имаме информация от вас, колеги, и да включа вашите становища в моя проект доклад. Искам да приканя всички членове на нашата комисия да представят своите становища, всички, не само докладчиците в сянка, по време на дебатите, така че проектът доклада да бъде обогатен с конструктивни идеи. Благодаря ви. Благодаря ви за представенето и сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, Елизабет Шътър и Михай Трематополос. Първо искам да благодаря, искам да благодаря и на докладчика, също и за начина по който той желае да подходи към тази тема. Съвсем ясно беше показано, че става дума за една съвместна работа по доклада и че ние трябва съвсем структурно да подходим към този доклад и още веднъж подчертавам, че поднасям моите поздравления, защото момента е много важен, в който бива прият този доклад. Защо? Защото той е, не е само оценка на стратегическите планове и начина на тяхното изпълнение от държавите членки. Не. Същевременно с това, то е доказателство, че структурната политика е важна политика в Европейския съюз и в нея не може да има съкръщения, нито може да се размие в е, стратегията е, Европа 2020. Това е което трябва да подчертаем много силно в доклада и естествено, е, въпреки всичко, трябва да направим оценка на начина на разходване на средствата и то възоснова на проекти и на постигнатия напредък в държавите членки, да докажем, че да, средствата са освоени по добър начин, така че по този начин да докажем, че е, кохезионната политика има смисъл в Европейския съюз. Това означава, че ние трябва да се отнесем много критично към начина на изразходване на средствата и да покажем какво е значението на тези средства за Европейския съюз като цяло и за отделните региони. Разбира се, трябва да използваме най-добрите практики при надзора и оценката. Що се отнася до начина на работа, ще направя няколко бележки. Първо искам да посоча, че социално-економическите аспекти са много важни по време на криза, но няма да ги подчертавам толкова силно, за да мога да подчертая по-скоро целите на доклада. Аз мисля, че от кризата става ясно колко са важни тези цели, но а, всъщност а, ние искаме да покажем защо е важна регионалната политика. Второ, Смятам, че трябва още веднъж да проследим как се изпълняват тези програми в държавите членки, как се изразходват средствата в рамките на регионалната политика. Тук трябва да дадем отговор по същество и то, че ние не смятаме, че това е погрешно и че само един регион е виновен за това пренасочване на средствата. Ние знаем много добре кой е виновен. Това са нетните донори е, до някъде и е, това беше направено в миналото и продължава и през тази година. Вие знаете, госпожо председател, за какво става дума. Освен това, Третата точка, която искам да засегна е, че в доклада съществени моменти от регламента не се срещат така, както аз бих искала да ги видя. Те бяха включени тогава в, от парламента. В този регламент става дума за хоризонтална клауза за устойчивото развитие, за равнопоставеност на половете и принципа на партньорството. Това са важни елементи, които са се утвърдили през годините в кохезионната политика и които са уникални по своя вид и се ценя ценят много високо от регионите. За това аз бих искала да бъдат включени всички тези неща и е, не би следвало като утвърдени елементи на кохезионната политика те да не присъстват. Така че аз е, една съществена част от доклада би го използвала за анализ на практиката, като очертая кои елементи искаме да запазим и защо те са се утвърдили в регионалната политика. Благодаря. Следващия оратор. Ευχαριστώ, кирия Проедре. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μικολάσικ για την εισήγησή του. Благодаря. Искам е, да благодаря господин Миколашик е, за неговия анализ по темата. Искам обаче да допълня нещо. Е, според мен работим на едно много общо ниво, което не е много по-различно от доклада на Европейската комисия. Затова си мисля, че сме пропуснали някои неща, които са важни, а други, ей така, леко сме се докоснали до тях и пак не сме ги задълбочили достатъчно. Затова мисля, че нашата комисия трябва да отправи критика към доклада, представен от Европейската комисия. Това очакват от нас гражданите на Европейския съюз, което ни изпращат тук. Това е един доклад, който е поредица от цяла серия доклади. Говори се за стратегически подход, който е въведен в този период, говори се за различни цели, които са заложени за нашето развитие, структура, метод. Разбира се, всичко това е много важно. Ние сме съгласни по тези основни моменти. Има обаче други моменти, които трябва да бъдат подчертани и те са следващи, следните три. На първо място средствата. Фондове за екологични въпроси. Мнозина от нас не само искат чисто и просто да си говорим за политика в сферата на околната среда, а искаме да направим така, че да има устойчиви предложения, които да се правят на тема зелени инвестиции. Тоест, трябва да гледаме напред към такъв тип инвестиции в бъдеще. По този начин ще можем да се погрижим за околната среда, в която живеем. Искам да ви припомня също така за последната трагедия, която се случи в Унгария. Имаше и подобен случай в Румъния. Така че, за да имаме економическа устойчивост, трябва екологията и индустрията да вървят ръка за ръка. На второ място ще спомена прозрачност прозрачността. Комисията одобри моят доклад за прозрачността, който беше гласуван, одобрен през юни с голямо болшинство в Европейския парламент и там съвсем ясно се казваха разли... какви ще бъдат указанията, насоките за по-голяма прозрачност. Казвах колко е важна прозрачността в него. Така че, според мен, това трябва да се каже съвсем ясно, дори да се цитира доклада и да се говори за прозрачност. Трябва да се опитаме да съчетаем различните източници на информация, както и информа... различните видове информация, която получаваме. Още нещо важно, което трябва да се спомена е принципа на сътрудничеството. Според мен е изключително важно да се събира информация или поне да се взема предвид някаква е, информация, която е събрана не само на национално, регионално, местно ниво, но и а, е, с неправителствени организации, които могат да подават а, информация и други местни економически групи, а, които също събират важна информация. Много често ние някак си ги изключваме всички тях от официалните доклади. И по този начин няма сътрудничество, няма добра структура на развитието. Господин Бощинаро има думата. Will... Uh, Благодаря много. Ще говоря от името на колегата госпожа Каденбак. Тя не можа да присъства на заседанието днес и аз ще предам нейното послание на комисията. Госпожа Каденбах оценява това, че комисията разглежда изпълнението на стратегията и напредъка на отделните държави членки към целта 35,7% от целия бюджет на Европейския съюз ще бъде насочен към регионална политик, регионалната политика и кохезионните фондове. Така че в интерес на накоплаците тези пари да бъдат а, похарчени по един прозрачен начин и да се използват ефективно за общо добро. Госпожа Каденбах се съгласува, се, е съгласна с, стратегията на доклада на господин Николашик и казва, че трябва да се получиме от е, миналото, а и от сегашното и да идентифицираме слабостите. От друга страна, трябва да да дадем зелена линия на най-добрите практики. Особено трябва да използваме а, придобиването на нови знания за следващия план, а, планов период, който ще започне 14-та година. Но не бива да забравяме, че в момента ние а, от нашия отчетен период са минали само 18 месеца и все още сме, и сме под, в шока на кризата и може би следващите доклади ще съдържат още по-ценни данни, които да бъдат обобщени. Госпожа Каденбах оценява това, че докладчика се спира най-вече на напредъка и усилията на новите държави членки да смекчат удара на кризата и създаването на синерги, синергизми в политиките. По това отношение госпожа Каденбах настоява за повече взаимодействие е- в Европейския фонд за развитие и регионалния фонд. Тя е съгласна, че в началото на всеки финансов период се изпитват трудности, но в сравнение с миналият финансов период, сега правилата са подобрени. Тя призовава за укрепване на тези усилия още повече за следващия финансов период, период на отпускане на а, фондове. А също и това, че регионите успяха да използват е, фондовете от е, пакета за възстановяване овреме. Това бе един гъвкав подход, който трябва да продължи и в бъдещето. Тя е съгласна с докладчика, че са нужни повече услови, усилия в някои области, особено за по-добро прилагане, избягване на забавенията и стягане на финансовата дисциплина. Госпожа Каденбах се надява, че този доклад не обвиняваме никого, но регионите, които изпитват трудности, трябва а, да се постараят а, да компенсират изоставането. И тя е съгласна с а, другите колеги и иска да види как по-нататък ще се оформят доклада. Тя иска да подчертае, че очаква тясно сътрудничество с другите докладчици в Сянка. Благодаря. Благодаря много. Ана Олбрихт. Всъщност Спецификата на европейската кохезионна политика се състои в това, че започва нов период на планиране, а ние не можем да изчакваме последният е, период на планиране, което означава, че трябва да бъдат е, обобщавани фази, когато става дума при планирането на програмите и това е особено важно да имаме доклади, които се отнасят до системата на изпълнение. Сега сме 2010 година. Дебатът за следващата финансова прогноза започна и това е чудесен момент, в който можем да си помислим по какъв начин бихме могли да се справим с периода 2010-2013, как да подходим към този период, както беше казано от докладчика. Няма цифри и данни, които показват как са използвани средствата, но в доклада става дума не само за начина на освояване на средствата, става дума за изпълнение на програмите и е, подходът който е избрал докладчикът е, за презентация, според мен е много добър. Това е един доста широко мащабен подход, който обхваща периода 2007-2013 година и всъщност визира по какъв начин протичат програмите и как подготвените политики се изпълняват на практика. Казано с други думи, този доклад, ако е така структуриран и е, представен, би трябвало да задава въпроса как е, се изпълнява как се изпълняват каква е, програмите, каква е системата на изпълнение и какви трудности се срещат в нея. В действителност съществува връзка между стратегическите елементи от отделните програми и ние трябва да си помислим как трябва да бъде изменен регламента. Всъщност той беше изменен и сега това трябва да се свърже с изпълнението. Казано с други думи, става дума не за начина на използване на средствата, не става дума и за конкретни проекти, които се изпълняват. Това може да се направи, обсъждането на такива проекти може да се направи в друг момент. Сега е обаче много подходящ моментът да се обсъди какво ще се прави в периода 2010-2013 година и също така да си помислим дали би трябвало да бъдат внесени изменения. На мен този подход на докладчика ми харесва много. Той е много добре изготвен и смятам, че докладът ще представи интересни данни и ще стане добра основа за дискусия през следващите месеци. Благодаря. Мистер Рой. Ламберт Ван Мистер Рой. Благодаря много. Съгласен съм с в, а, по-голямата част с изложеното в доклада. Много от е, нещата, които ще казваме, са свързани с бъдещето, но също и да видим как се изпълнява сегашният е, план хоризонталната политика, дори ако се фокусирате върху елементи, които стимулират економиката или увеличават енергийната ефективност, това, което правят регионите по тези въпроси, всички тези дейности биха могли да се организират хоризонтално. Това е много важна точка, защото ние сме на път да влезем в етап, когато регионалната политика ще придобие нов стил – тя ще се интегрира с инструментите на стратегията 2020. Госпожа Каленбах посредством своя представител тук на бляга на нуждата от взаимодействие. Това всъщност е подобно на моя подход на хоризонталното сътрудничество. И това е важна посока, в която трябва да а, вървим. Но разбира се, това послание трябва да стигне до университетите, до стопанския сектор, за да сме сигурни, че тези заинтересовани лица също ще се включат. Мисля, че се трябва сега да видим къде са тесните места, гърлата на бутилката, за да можем да ги избегнем. Ние събираме информация и в Европейската комисия и вече имаме идеи за евентуални решения. Така че за, в обобщение ще кажа, че докладът е много интересен и показва, че инструментите, които избираме а, за фокусиране повече върху економиката, базиране на познанието, са подходящи. Eh, и те, са, и те са посочени ясно в този доклад. Е, приоритетите са набелязани. Мисля, че доклада пред, ни представя една обща оценка на тази област на политиката. все още има хора, които смятат, че регионалната политика в време на глобализация е вече демоде и няма нужда да бъде изпълнявана такава политика. Но ето, че този доклад доказва, че тя играе голяма роля в обединяването на социалните, економическите и регионалните аспекти. Важен доклад, наистина. Никой като че ли не желая повече да вземе думата. Преди да се обърна към господин Миколашик да отговори, да каже още нещо. Знаете, може би, че миналият понеделник Европейската комисия прие работен документ за приноса на политиката към и отклика й към економическата криза, който, в който ще ви помогне също, вероятно, за вашия доклад в частта, която се отнася до кризата. Така че може да го вземете предвид и него и да ви бъде от полза. Сега, господин че имате думата да коментирате. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с вашите думи. Аз със сигурност ще се вслушам в току-що казаното от вас, защото в този материал има някои предложения за бъдещ дебат, как кризата повлия на положението в Европа. Ще поразширя, защото това е мой дълг, ще поразширя моят, тази част, която се отнася до стратегическото отчитане, докладване за бъдещето на Европа, за да като един принос към темата. Аз мога само да кажа, че ще направя всичко по силите си това стратегическо докладване да бъде принос към дебата за бъдещата кохезионна политика. Сега искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха и допринесаха за този дебат. Благодаря. Да, благодаря за всичко. Аз. Отбелязах си вашите бележки и очаквам с е, нетърпение да работя заедно с вас и с други колеги от вашата група. Господин Тремополос е, към вас. Да. Да. Приемам всичко казано от вас и сигурно ще вземем предвид вашата работа в тази област и някои пунктове да се включат от споменатото във вас, да се включи в доклада. Аз участвам в комисията по околна среда, а, така че това, което казахте за зелените политики, и някои предложения от вас ще могат да бъдат вградени когато дойде времето за измененията, можем заедно да работим. Сега господин Бащинаров и уважаемата колежка Аденбах. Оценявам това, което а, казахте. Тази идея да гледаме на това сближаване и взаимно преплитане между Европейския социален фонд, регионалните фондове, да действат в синергия е много важно и аз ви благодаря. Благодаря и на колегата Албрих, който каза едно особено важно нещо аз съв, бях доста прав. Добре направих, като не навлязах в цифри, проценти, колко държави, колко проекти. Това е работа на аудиторите. Но ще взема предвид някои, ще отрази някои по-конкретни неща защото текста, който виждате, който ще изготвим, ще е някъде по средата. Все още нямаме достатъчно елементи, за да го сметнем за окончателен. След една-две години ще имаме е, доклади с повече елементи за конкретна оценка. Ван Исторой и в предишните си ангажименти пак съм се посвещавал на регионите, на научно-изследователската работа там, университетите, фирмите, предприятията, малките и средни предприятия, които трябва да допринесат за този дебат. Благодаря много, колеги. Очаквам да работя с вас Госпожо председател, позволете ми а, само накратко, както се казва, да ви а, представя някои идеи за графика, който считам за реалистични. Първа, сега днес е първи обмен на възгледи. Ще се опитам проекто доклада да влезе за превод между 7 и 11 януари за мен 11 януари е срок, крайния ми срок, за да бъде готов проект от доклада и да го дам на преводаческите служби на заседанието на 26 и 27 януари вече ще се обсъди проекто доклада. Срока за внасене на изменения тогава ще трябва да бъде потвърден но това ще стане през февруари 2011. След това приемане в е, нашата комисия през е, февруари 2011. Мисля, че графика е реалистичен. След това вече ще чакаме приемането му. Така предлагам графика на комисията. да не, не, не бързаме прекалено, за да бъде качествена работата. Благодаря, отбелязахме си вашето предложение за график, но на следващия дебат през януари ще бъде всъщност вече за самата същина на проекто доклада. Мисля, че така отмятаме точка 15 и минаваме на точка 16 Виктор Бощинаро и неговото проекто становище за стратегията за Европейския съюз за Черно море. Доклад е, по собствена инициатива на Комисията по външни работи. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, искам да кажа в самото начало, че Черноморския регион е един от най-сложните в периферните части на Европейския съюз, а от друга страна е и част от Европейския съюз, след като България и Румъния се присъединиха към него през 2007 година. Региона обаче продължава да бъде сложен и моля не забравяйте, че имаме две държави членки на Европейския съюз там, две страни, които официално са заявили своето желание или да се присъединят към Европейския съюз, или да имат институционални отношения с него. Имам предвид Украина и Молдова. Имаме една страна, която в момента е в процес на преговори, Турция и един друг голям играч, който дали ни харесва или не, това е Русия. Така че, за да се разбере сложността, трябва да се има предвид всичко това. И след това достатъчен Достатъчно ясно ли се чува гласа на Европейския съюз в това отношение? Европейския съюз играе ли роля в различните развития там? Може ли само Европейския съюз сам да си свърши работата? Най-вероятно не. Европа трябва да бъде в партньорство не само с страните в региона, но и в по-широки партньорства. След това искам да кажа, че придавам голяма значимост на този регион. Това е една зона след присъединяването на, две страни, на двете страни, в която процесите продължават да се развиват. Това е един регион, който играе особено важна роля за Европейския съюз и за глобалната роля на Европейския съюз от гледна точка на транспорта, енергетиката, околната среда, замърсяването, биоразнообразието, но не забравяйте също така и сигурността и стабилността, които също са много важен въпрос за АФЕТ. Това е комисията, която всъщност е водеща по този доклад. Европа със сигурност трябва да засили своята роля в региона и трябва да го направи в партньорство. Точно поради тази причина придавам огромна значимост на една европейска стратегия за Черно море. А, мисля, че е ясно, че развитието на Черноморския регион е важно не само за отделните страни, пред които е изправен той, а и целия Европейски съюз. А, съюзът всъщност се опита да покаже значимостта, която придава на региона, като предложи синергията за Черно море. Но нека се изправим пред фактите. Както казах на български... Енергия We do have synergy, but without energy... И в същото време говоря за политическа енергия. Не говоря само за друга енергия. Енергия, която задвижва нашите мотори. И първата съставна част за това е участието на всички страни около Черно море, независимо дали са държави членки на Европейския съюз или не. Аз се опитах да направя обмен на становища с други два реги... водещи в региона Турция и Русия. Исках да убедя руската мисия да обменим становища, обаче не успях да ги убедя. С другият ми етап беше изключително успешно заседание с ръководителя на мисията на Турция в Брюксел и трябва да призная, че нашите становища бяха или идентични, или много сходни по повечето въпроси, което е изключително насърчаващо. Мисля, че всички усилия трябва да бъдат координирани което пък означава, че всички действащи лица трябва първо да идентифицират предизвикателствата и ресурсите и след това да действат по един координиран или хармонизиран начин. Смятам, че някои организации, които могат да помогнат при изпълнението на тази цел, вече съществуват. И аз а, искам да спомена част от тях. И по-специално економическия процес за Черно море, БСЕК, както и парламентарната му асамблея и Комисията за Черно море. Всички сме на едно и също мнение. Стратегията за Черноморския район, както споменах в трети параграф на становището си, трябва да предприеме един интегриран подход – и да се възползва от е, добре е, установените принципи на хозяйната политика. Защото моето становище също изразява е, нашата визия за политиката в Черно море, а не общи идеи или проблеми, свързани с е, външната политика или сигурността. Както знаете, инфраструктурата е нещо много важно за Черно море. В случая говоря и за инфраструктура, извинете, така зворато и за транспортна инфраструктура, и за енергийна инфраструктура. Със всеки месец това става все по-важно. Ако искаме да има координация, задължително е всички проекти да бъдат обсъдени между съответните държави в Черно море, защото транспортните, енергийните коридори би трябвало да се развият по един устойчив начин. Съсредоточавам вниманието си върху тем проектите и онези, които са свързани с развитието на пристанищата. Един друг важен ресурс на региона. Що се отнася до енергетиката, подчертавам, че не е необходимо само да се водят преговори по проекти между отделните действащи лица. А, изключително важно е да не се правят тези проекти хей така, а сериозно. Трябва да се направи оценка, да се видят къде са ползите и също така да се види къде са различните последствия върху околната среда, когато се разработват такива проекти. Искаме развитие на този регион, но това трябва да бъде устойчиво развитие и максимално екологично и зелено. Това, което се случи в Мексиканския залив, всъщност ясно показва, че когато се прави енергийна инфраструктура, трябва да се отдели специално внимание на възможните последствия на катастрофи, природни бедствия, аварии и така нататък имайки предвид а, значимостта на Черно море от енергийна гледна точка, не забравяйте Южен поток и много други потоци, които в момента а, се строят и се обсъждат. Та, имайки предвид всичко това, не бива да забравяме колко е важна енергетиката в този регион. Това е едно от най-замърсените морета е, по границите на Европейския съюз. След това в пети параграф говоря за значимостта на това да се постигне съгласие за това как да се справяме с такива събития, когато те биват планирани. Например, 2011 година трябва да започне работата по Южен поток. Имаме големи европейски компании, които участват а нямаме европейска стратегия за това как ще се занимаваме с тези проекти. Подобно на Балтийско море, те ще ни кажат, а извинявайте, това си е търговски проект. Ние ще гледаме на него само през призмата на търговската гледна точка. Няма да ни интересува екологичната, нито пък тази, която е свързана с Европейския съюз. Но проблемите на околната среда не са свързани само с енергийните проекти. Черно море е силно замърсено вече. И това е един друг проблем, който аз повдигнах в моето становище. Отново това е един проблем, който е свързан с всички страни около Черно море и е необходимо едно съвместно решение, за да се справим с замърсяването и да опазим околната среда. Важното според мен тук е всички проблеми да бъдат решавани по стандартите на Европейския съюз. Според мен това трябва да бъде основното ни послание. Е, дори когато Европейския съюз е, преговаря с Русия, преговаря с Украина, с Молдова, с Турция. И това е, искам да подчертая. Всички до сега си правихме сделките двустранно. Говоря за страните в Черноморския басейн. Сигурно е по-ефикасно и по-полезно да се занимаваш двустранно с а, някои големи, да речем, фирми, економически и други. Обаче, ние сме в Европа и Искаме стратегия, европейска стратегия за Черно море. И тогава имаме нужда от европейски отговори на въпросите по тази стратегия. Благодаря ви предварително за приноса. Ще изслушам внимание бележките ви. Надявам се, да имаме по-интегриран и последователен е, подход към Черно море. Това е много важно за нашата Европа, ако искаме да бъдем главен играч в тази игра. Благодаря ви за вниманието. Андрей Ковачев иска думата като докладчик в сянка. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на господин Бощинаро за становището по стратегията за Черно море, което се очаква да се разработи. Тази стратегия трябва да бъде основата за координирано и устойчиво развитие на Черноморския регион, включая Азовско море. Този регион е стратегически важен за Европейския съюз, както каза господин Буштинаро справо, и трябва да се подчертае значимостта на участието на всички страни от региона, но не само всички страни, но и всички съществуващи организации. Вие споменахте тези организации малко по-рано, няма да ги повтарям. Важно обаче да не се дублират дейностите на вече съществуващите организации в региона и това, което забелязваме е всъщност липса на административен капацитет или липса на финансиране в някои организационни инициативи, като например синергията това води до по-малко дейности или е, невъзможност да действат. Европейски съюз, както казахте вие, трябва да стане водеща сила в региона. Сега искам да добавя нещо към становището ви. Според мен трябва да се гарантира координация, що се отнася до операциите за издирване в Черно море, както и е добре да се направи една стратегия за наблюдение и надзор на Черно море. Защо го казвам? Наскоро потънаха кораби а, няколко морски мили навътре в морето. Имаме два кораба, Хера и Посейдон, които потънаха много близко до брега. Черно море е, е един център на търговия и транспорт, така че това е важен момент. Още нещо от, регионал, от гледна точка на регионалното развитие. Трябва да бъде опазвано крайбрежната зона от е, различни ефекти на а, нейното изронване, независимо дали са причинени от естествени сили или не. В моята страна и в Румъния има много богато културно-историческо наследство. И за съжаление, то не е добре известно по света. Затова си мисля, че можем да помислим за предоставяне на мерки, за насърчаване на туризма и насърчаване на културен обмен в Черноморския регион. Що се отнася до опазването на околната среда? Според мен трябва да засилим усилията си за съвместна отговорност и съвместно търсене на решения за почистване на вече замърсеното Черно море или допазването му чисто. Екологичните проблеми е, са сред приоритетите на Европейския съюз по отношение на Черно море. Европейския съюз трябва да увеличи твоето присъствие в този регион, като засили институционалния си капацитет в новата Европейска служба за външна дейност и като даде необходимите фондове на региона вътре в рамките на съществуващите финансови инструменти и фондове. Сега не искам да се намесвам в правомощието на Комисията по външни работи, но имаме замразени и не до там замразени конфликти, като този в Северен Кавказ, евентуалния риск е, от ислямски екстремизъм, Южен Кавказ след това, Нагорни Карабах, конфликта между Армения и Азербайджан. Река Дунав е пряка връзка с Черно море. Така че в момента също обсъждахме евентуалната стратегия на Европейския съюз за река Дунав. И според мен тук трябва да включим различни проекти, свързани с Черно море, като например тези, които са свързани с екологични елементи, туризъм и инфраструктура. Отново, господин Бощинаро, искам да ви благодаря за становището и ще следя тази дискусия, защото аз съм член на Комисията по външни работи, която е водеща и се надявам тя няма да бъде от интерес само за двете държави ченки, които са на Черно море, но и за целия Европейски съюз. Благодаря ви. Благодаря, Андрей. Господин Тремополос има думата. Благодаря, госпожо председател. Това наистина са изключително важни теми и може би искам да добавя някои неща все пак към тях. Първо, във връзка с замърсяването на Черно море. Аз мисля, че това се наблюдава в делтата на Дунава, но има и други замърсявания с петрол в Украина. Има една река, която е изключително замърсена, но от друга страна там има и атомни електроцентрали в България и в Румъния. И там се използва вода от Дунава, за да могат да бъдат охлаждани съоръженията. Тази ръка, която преминава през територията на много европейски страни, се влива в Черно море и всъщност по този начин се внасят много замърсявания от селското стопанство, но и от атомните електроцентрали. Всичко това изтича в Черно море. Това след това се разпространява в, през Босфора и отива в Бяло море. Бяло море е много по-замърсено, отколкото Юнийско море, отколкото замърсяванията, които идват към Гърция от Юнийско море. И е, всъщност е, става дума за района, за който говорим. Екосистемите и туризма на други страни се засягат от тези замърсявания. Замърсяването не познава граници и точно за това ние трябва да развиваме трансгранично сътрудничество, ако желаем наистина да управляваме съвместно околната среда. И след това танкерите искам да спомена. Много често те изпускат петрол или измиват контейнерите си в морето, което означава, че водата, която се използва за миене, след това се е, връща отново в е, морето и това се отразява върху околната среда. Черно море не се контролира достатъчно Черн... За... То е затворено море, няма голям отток и може би затова е толкова силно замърсено. За съжаление, не е достатъчно европейското законодателство. Русия и Украина нямат е, съответно законодателство, с което да се избягва замърсяването на околната среда. Но а, е, съществуват е, и други сериозни проблеми, които налагат съвместни действия. Ние не трябва в последствие да извършваме корекции, т.е. корективни действия, след като са станали злополуките, имам предвид най-вече изтичане на петрол от петролопроводите. И сега тези проекти People to People, които трябва да бъдат финансирани от съответния фонд, те са особено важни в граничните райони, т.е. районите, които са разположени в периферията. Със сигурност ние не можем да спрем по-големите проекти и трябва да бъдем много внимателни точно при тях, за да наложим по-добри структури и по-добри връзки. Това се отнася за европейските железопътни мрежи. Там трябва да се свържат Варна, Констанция и Букурещ. Пристанищата също трябва да сътрудничат по-добре помежду си. И тук естествено остава дума за морския транспорт към трети страни. Той трябва да бъде подобрен. има предвид морския транспорт към Украина и Русия. На нас ни е необходима една обща рамка за тези пристанища, а също така и подобряване на въздушните връзки между отделните страни, но тук трябва да се мисли за устойчиво развитие. Господин Стоянов. Благодаря, госпожо председател. Първо Искам да се обърна към моя гръцки колега, който говори преди мене. Аз не знам той доколко е запознат въобще какво представлява ядрената централа в Козлодуй. А, и затова съм готов сега да отправя една покана към него. Заповядайте в България, лате заедно с мен, ще отидем заедно в централата, ще имате възможност да се запознаете с нейната работа. Ехо пай, е- ехо пай, ευχαριστώ. Отблизо, защото да се твърди, че щом има ядрена централа, тя задължително изхвърля ядрено замърсяване в една а, река, огромна, която е много важен сектор и затова има политика, е много безотговорно. Това може да създаде паника, може да създаде неправилно впечатление в много хора. И затова предлагам да подходите по-отговорно, да, да заповядате. Аз съм готов да организирам за вас това пътуване, да видите, че няма такова нещо да се изхвърлят ядрени отпадъци в река Дунав от българската ядрена електроцентрала, както вие твърдите. И към докладчика също ще си позволя а, да направя една забележка. Не знам дали сте запознати, но тази седмица имаше съвместен парламентарен комитет 65-то заседание между Европейския парламент и Турция, който завърши с провал. Турския министр на, по европейските въпроси на няколко пъти употреби изразите Южен и Северен Кипър – което е неприемливо за Европейския парламент, тъй като знаете всички позицията още на Европейския съюз по този въпрос, което доведе в крайна сметка до бойкот от страна на турските депутати на заседанията на съвместния парламентарен комитет. Аз не знам какви са били вашите разговори с турския представител, но ако ми позволите да перефразирам а, този стар латински израз Тима от Туркос ет Дона Ферентес. Бойте се от турците, дори когато носят дарове. Благодаря ви. Госпожо председател, може ли веднага да реагирам? Е, искам да кажа на колегата, че тук говорим за регионална политика. Регионален поглед върху Черно море, от наша гледна точка, ние не говорим за диспута между Кипър, северен, южен и така нататък. Съжалявам, това не е било в дневния ми ред, няма нищо общо с Кипър и имах възможност и искам да благодаря на Дагмара. Тя ми помогна много при изготвянето на този доклад. Моля ви, хайде да не объркваме въпросите. Поради липса на информация или липса на разбирателство. Ние сме комисия за регионално развитие, не сме международен съд по някакви въпроси, така че много ви моля. Председателката. Уважаеми колеги, наистина няма да обсъждаме всичко това в момента, защото мисля, че трябва да се съсредоточим върху работата си днес. Е, тя е да вземем решение за дата с подаване на изменения. Предлагам, както и по предходните доклади, 9 ноември, 6 часа вечерта. Това ще даде възможност в края на ноември, 30 ноември, по време на нашето заседание, да приключим, защото в Комисията по външни работи ще има такова гласуване в края на месеца, така че да успеем на време. Моля ви да работите с Виктор Бощинаров в тясно сътрудничество, за да излезем с едно добро решение. Крайният срок за изменения 9 ноември, 6 часа вечерта. Благодаря. Искате ли още нещо да кажете, господин Бощинаро? Сега ще говоря за сериозни проблеми. Искам да коментирам казаното от колегите. Първо, благодаря на господин Ковачев за казаното. Напълно съм съгласен с всичко, което заявихте по-рано. Споделям вашето мнение. Докладът обаче има ограничения. Решихме, че той няма да е толкова широк, колкото ми се иска. Но вашия принос ще бъде много полезен и докладът по този начин ще освети нещата, които споменахте, като например наблюдението на Черно море, спасителни операции, издирване в морето и така нататък по въпроси като тези, които са свързани с, с стратегията за Черно море и за река Дунав, то няма да мислим по този начин. Трябва да мислим стратегически, иначе ще си останем дребен регионален играч и нищо повече. Е, Господин Тремополос. Да, така е. Много е замърсено това море. Нивото на водата е с много различно състав, под 180 метра. Концентрацията на високо токсични компоненти е почти смъртоносна за всичко живо. Това пък означава, че е много трудно да се реагира, ако има някакви катастрофи в Черно море. Сега по отношение на екологичното измерение. Искам да добавя, че вече има една конвенция, подписана в Букурещ за околната среда. Тя е част от регионалното сътрудничество, но проблема не е чисто и просто да имаме нещо на хартия, а прилагането на тази конвенция. Аз съм за под шапката на Европейския съюз да се направи проект за регионално сътрудничество по екологични въпроси и посредством този инструмент да се занимаем с всички проблеми, които са свързани с околната среда и да се обсъди и с Русия, и с други, не само да подпишат, но да ратифицират конвенцията ЕСПО или да се присъединят или в партньорските ни отношения със съответните страни. Всеки път Русия казва, че ще подпише ЕСПА. Аз го знам това от Балтийско море още. Те го подписаха, обаче никога не го ратифицирах. До днен днешен. Защо да насърчаваме такъв голям проект? Are probably necessary to have common regional... Мисля, че е добре да има общи регионални стандарти, защото скоро ще има южен поток и други потоци, както казах по-рано. Имаме ли общи регионални стандарти? За ОВОз в региона. Става дума за малки страни, които са в много сложно положение да се борят с големите играчи, като тези от Южен поток. Газпром, ЕОН, Газ Дю Франс, Юез, така нататък. Един дипломат каза, много е хубаво. Регионално са разрешение искате, но доколкото знам, има много важен европейски министр, който е в тесни отношения с един друг министр-председател, който обаче не е от Европейски съюз и те скоро смятат, че ще започне Южен поток и те си направят собствено ВОЗ. Това е европейски въпрос, така че съгласен съм с казаното от колегата от Гърция. Благодаря за приноса. Ще обърна внимание на всяко едно изменение. Благодаря ви much, Благодаря много и сега минаваме към последния доклад на господин Ламберт Ван Нистел Рой. Европейска година на активно остаряване или активен живот на възрастните хора до 2012 година становище към становището по заетостта. Не бързаме, но тъй като гласуването в комисията по заето ще бъде е, през февруари. Днес ще бъде първата, първо, първия обмен на информация. Това е тема, която няма политически заряд толкова, но все пак е много уместна и свързана с демократическите процеси. Ние Виждаме, че сме в един преходен период по отношение на възрастта. Докато по-рано имаше повече млади хора, сега вече ще имаме повече възрастни хора, които са се оттеглили вече от активния живот. Така че това ще е една действителна промяна от демографска гледна точка. Преди 20-30 години е малък процент хора а, бяха пенсионерите, сега тенденцията е към тяхното увеличаване. И всичко това се дължи на намаляването на ръждаемостта. И затова 2020 година ще бъде обявена за година на активна трета възраст. Ако попитате мен, аз мисля, че трябва да излезем с един подход не само за възрастните хора, а по-скоро в нашия подход да се наблегне на взаимоотношенията, взаимодействието между поколенията. Т.е. засяга цялото население, не само възрастните хора. Това е законодателно предложение от Европейската комисия. И всъщност основната комисия е комисията по заетост, кои тя се занимава главно с това. Ние ще прибавим само едно наше становище. Както и предишния доклад, че каза, аз също ще искам да хвърля регионален поглед и да търсим решения по-близки до хората, в градовете, в регионите, а също така да възприемем и един хоризонтален подход от гледна точка на заетост, социални възможности, участие, жилища, услуги и така нататък и да ги обединим да взаимно. Трябва да обърнем повече внимание и на информираността, пак на регионално ниво. Комитета на регионите организира едно мероприятие в Бранденбург, пак на темата на промените в демографията, жилищните проблеми, промените и така нататък. Това също е тема, която и ние като Комисия по регионалното развитие трябва да, да, да, има, да бъдем съпричастни. Тук влизат и предоставянето на услуги, здравеопазване и така нататък. Сега, планиране. Тук вече говоря за графика. Аз съм изготвил изменение. Нашето становище ще бъде внесено на съседанието ни в края на ноември или началото на декември. За това 49-50-та седмица от годината ще бъдат за разглеждане на измененията. И вече на 22 януари ще бъде разгледано отново доклада и след това в началото на февруари гласуването в Комисията по заетост. Ще очаквам вашите предложения и ще ги включа в моят доклад. Дали днес някой е готов да коментира? Да, господин Стоянов. Благодаря ви. Ще се постара да бъда максимално кратък. А, това е една много хубава инициатива, според мен. Редно е да се обръща внимание. Казвам го като най-младия мъж евродепутат в този парламент на най-възрастната част от населението, но специално в България съществува един много, много решителен проблем. Нещо, което аз съм казал и в предишния парламент, и в този, ще го казвам отново. Средната пенсия, колеги, в България не надминава 100 евро на месец. Как може един възрастен човек да си позволи активен начин на живот с предположение, че той няма средства, обикновено в случая едва му стигат средствата за основните неща, за храна, за поддръжката на дома и за лекарствата, които не трябва да се забравя. А, до това положение българските пенсионери бяха доведени от една последователна политика на нежелание да се решават техните проблеми и не насочено внимание. В момента българското правителство се опитва по всякакъв начин да въведе една нова реформа, да се върна на темата помислете, господин докладчик, понеже това е размяна на мнения първоначално, какво може да бъде включено в нашето становище, за да може да се разгледа и тази страна на въпроса, че не може да има активен начин на живот без постоянно повишаване на айде да не кажа доходите, може би не е точната дума в момента, но на материалното състояние на а, хората в третата възраст, тези, които вече са пенсионери. А, постоянното повишаване на техните възможности да водят този начин на живот чрез материалното им стимулиране. Нещо в този аспект трябва да бъде включено и специално с поглед на държави членки като България, където положението е много лошо, защото в други членки не съществува този проблем. В Германия, в Италия няма този проблем, просто един по-насочен поглед на там трябва, защото иначе, иначе ще бъде малко така неприятно за тези хора да им кажем тази година е годината на вашия активен живот, а те да не могат всъщност по никакъв начин да го усетят това. Благодаря ви. Thank you very much. Искам да похваля Ламберт за становището да, той е на комисията по заетост. Това се отнася главно за хора, които вече не са активно заети в трудов живот. И тук искам да кажа нещо, което е важно на европейско ниво. В последните няколко седмици наблюдаваме напрежение в Франция, в Гърция и много логично е това. По два въпроса. Първо, е, финансовата цена и второ, е, здравословното, здравословният аспект, здравният аспект. Е, трябва поне да разгледаме идеята за това да имаме най-съща възраст за пенсиониране из цяла Европа, т.е да се договори един параметр, а не един периметър, а не да се оставя на отделните държави членки да решават. Е, да, разбира се, знам, че е въпрос на субсидиарност, но все пак е, някаква инструкция или насока ще бъде от полза. Второ, има също възможност Знаем колко скъпо струва пенсионирането, но има възможности. Туризма, например, е една област, в която а, хората могат да се възползват от това, че вече не работят и най-вече и да изградим такива сценарии, които да дадат възможност на възрастните хора. Но следващата година, последващата, ще се бъде годината, в която ще се води тази дискусия и ние трябва да сме готови с някои препоръки, които по да, най-общо да дадат насоки. Благодаря на господин Ван Нистелрой за тази презентация. Темата е много актуална и много добре, че я обсъждаме активно в нашата комисия. Почти всяка държава членка се сблъсква с въпроса за грижа, проблемите на грижите за възрастните хора, за пенсионерите. И ние като комисия по регионалното развитие трябва да се придържаме към нашият мандат. Какво а, се отнася до европейско ниво и какво вече по принципа на субсидиарно се отнася до регионите. И със скоростта, с която различните а, региони работят в тази област. Защото всичко това влияе и на конкурентноспособността в Европа, макар и да е преди всичко хуманитарен човешки въпрос. Но все пак има връзка с конкурентноспособността. От тази гледна точка е важно да видим кои са най-добрите практики и къде са те, както чухме от докладчика. Някои региони вече съвсем са се сблъскали, съвсем сериозно се сблъскват с проблема на застаряващото население и ние трябва малко да насочим камерата по-отблизо, за да видим какво правят и как се справят. Стои въпроса дали регионалното развитие подкрепя решаването на този въпрос за застаряващото население по-бързо. Благодаря, Ламбер. Искаш ли да отговориш на коментарите? Да кажеш нещо? Eh, да, аз е, с удоволствие съм готов да приема тези предложения и да ги обмисля, но една забележка трябва да направя. Става дума за регионално-политически аспекти в нашето становище. В доклада Изменете в комисията по заетостта ще бъде изготвен отделен доклад за пенсиите и всичко свързано с е, тях. Това обаче не означава, че ние не трябва да се позоваваме на тези проблеми в нашето становище, т.е. ние би трябвало да ги включим там. Сега е Европейската година на активния живот на възрастните хора и се опитваме да очертаем пътищата за добро решение на проблемите и както госпожа Майнар каза, аз искам да се концентрирам върху положителната страна на нещата – и ние можем да приемем аспекти не само които попадат в компетенциите на други комисии, но и такива, които попадат в нашите правомощия. Благодаря. Ламбер, мисля, че и сам каза, че ще бъдеш състояние в края на ноември да си готов. дами и господа, вече сме към края на това тридневно заседание. По точка разни нямаме нищо. Искам да ви кажа, че и следващото е, наше заседание ще бъде пак дълго, пак три полудена. Има възможност за неформална среща с комисар Харт и ще го организираме във формата на среща на координаторите, но с отворени врати за всички, тъй като наистина трудно се организира такава, толкова кратко предизвестие, такава а, среща с комисар. Ще бъде само на английски, но през декември вече на обичайната заседание на комисията ще си имаме нормално заседание но не можем да губим време и за това организираме тази изваредна среща. С това приключвам заседанието. Благодаря за това, че останахте до края. Тези, които останаха, разбира се. Желая ви приятна вечер. Благодаря.